Okay, wir fahren kurz das. Ja. И така преминаваме към следващата точка от дневния ред. Въпроси към комисията. Тук е господин комисар Шпитла. Първият въпрос е внесен от госпожа Краца Цагарапулу. И темата е участие на жените на високо поставени длъжности на пазара на труда. Ще помоля комисара да вземе думата. Na rozhodování se sice během posledních několika let zvýšil, Авшак. Броят на жените е, на е, отговорни постове през миналите години нараства. Но и е, в държавното управление, и в света на економиката властта остава като цяло в ръцете на мъжете равенството между двата пола и гарантирането на баланса между а, трудовата реализация и семейния живот а, затруднява а, издигането на жени на отговорни постове. През изминалите 10 години в повечето от държавите членки се отбелязва напредък. Нещата се променят бавно делът на жените в, а, на позиции, на които се вземат решения, остава нисък. 9 от 10 члена на управителни органи в деловите среди са мъже. Само 3% е делът на жените в а, ръководството на управителните съвети на най-големите фирми в Европа. Комисията смята, че положението може да се направи. Това се а, цели чрез а, публикуването на научни изследвания, анализ на данни Европейската мрежа за подкрепа на жените, е за подкрепа на жените на отговорни длъжности, създадена от, е, по инициатива на комисията е, работи в подкрепа на създаването на мрежи за подкрепа и контакти между жените за разпространяване на информация за успешно реализирали се жени за подпомагане на жени при кандидатстването им за такива длъжности. Комисията отбелязва с задоволство, че на много места се осъществяват просветни кампании в деловите среди, извършват се действия за премахване на тъй нареченият стъклен похлопак в растежа на жените в кариерата. А има система за а, оповестяване на добрата практика на, на такива предприятия, в които жените намират добра реализация все пак от отделните държави членки сами трябва да преценят кои от тези механизми са най-удачни за тях. Член 101 е от договора казва, че държавите членки са длъжни да работят в тази посока. Решенията на съда също помагат, но отделните мерки и решения трябва да са съобразени с конкретната ситуация. Заедно с подробна оценка на въздействието и анализ на мерките които са при, възпри, прияти до сега, се изготви план за периода 2006-2010 година. В началото на следващата година комисията ще излезе с нов документ за заетостта за периода след 2010 година. Там ще се наблегне на равенството на половите. Не става въпрос само за демокрацията. Това е основен принцип, важен за економиката. Ако едно общество не може да се възползва максимално от ресурсите, с които разполага, това ще затрудни неговото бъдеще своето развитие. Затова, дами и господа, ние трябва да заявим недвусмислената си подкрепа за равенството между мъжете и жените и подпомагането на реализацията на техните амбиции в професията. Благодаря. Госпожа Краца, благодаря за вашият отговор. Аз задавах един малко по-точен въпрос все пак. Като си има предвид целите на Лисабон, които бяха преразгледани, като си има предвид изградената пътна карта, комисията трябваше да предложи специфични мерки за намаляване на недостига на жените, така да се каже, в на пазар на заедостта. Говорихте за норвежкия модел, казахте, че трябва да се вдъхновяваме, така да се каже от него, но казахте също така и за съда, но каква е връзката? Искам да знам дали комисията счита, че тенденцията е положителна или не. Благодаря за вашия допълнителен въпрос. Мисля, че достатъчно ясно се изразих, но може би трябва да се изразя още по-ясно. Равенството в възможностите вече е основен принцип, който определя конкурентоспособността на Европейския съюз. Това, това е виждането на комисията, дори без да отчитаме моралните и економическите аспекти а, този въпрос ще бъде подчертаван в бъдещите стратегии и във всички документи ние ще включваме подходящите мерки, които да водят в тази посока. Очевидно, винаги трябва да се съобразяваме с ограниченията на договора, но ние ще се възползваме от възможностите по договора в пълна степен. Благодаря, господин Лайхтфит. Благодаря ви чух какво казахте, но когато действаме като политици, трябва да преценим какво можем да направим възоснова на чутото. през последните пет години ние винаги разговаряме с мъжки представители на комисията. И в самата комисия няма равенство между мъжете и жените. Не трябва ли вие да дадете пример, за да може да ви се вярва? Благодаря ви. А, да. Да, действително заслужава се да подчертаем, е, че в тази комисия има рекорден брой на жени комисарки. И искам да посоча, че моите колеги жени е, заемат ключови постове. Нели Круз, е, Далия Гробоскайте и други е, жени комисарки, които заемат ключови постове в комисията. И комисията в този смисъл е пример но естествено, че държавите членки предлагат е, е, комисарите. Ако държавите членки предложат жени комисари, състава на комисията автоматично ще отрази техния избор. Ето защо Европейската гражданска служба и Европейското управление като цяло предвижда промени. Е, ние знаем, че сме далеч от равновесието между мъжете и жените. Радвам се и благодарение на усилията на колегата Сим Колас, ако съпоставите цифрите от началото и сега, ще видите, че сме направили значителен напредък. Направили сме крачки напред, но сме е, далеч от, удовлетворителна, е, от удовлетворителен паритет. Благодаря ви. Следващия въпрос. Всъщност това е, е коментар по този въпрос. Много ме шокира този разговор, който ние провеждаме всяка година прави ми впечатление, че политиката трябва да се промени, ако искаме да има повече хора и въобще повече жени, които да участват в комисията, съвета и парламента. Имам чувството, че няма желание за такова нещо. Начинът по който ние като, работим като парламент, родителите имат деца, някой трябва да направи избор. Аз съм се избрала тази кариера, но някой трябва да избере да остане вкъщи и трябва реалистично да говорим какво практически може да стане. Благодаря. Благодаря ви. Пан комисар. Ve svém úvodu jsem eh, upozornil na to, že existuje celá řada eh, situací, které jsou. Благодаря. Има, да, много конкретни различни случаи. Някои са по-положителни, други по-отрицателни. И в края на всеки един ден, всеки трябва да реши за себе си. Но при някои институции, при някои ангажименти, при някои политики се позволява повече свобода в това отношение, колкото при други. Именно за това считам, че очевидно, че трябва да насочим усилията си към получаване на еднакви, е, еднакви ситуации, еднакви условия, така да се каже, и да премахнем дискриминацията, защото поне за сега не всички жени имат същите предимства като мъжете, особено когато става въпрос за взимане на решения. Особено когато става въпрос за достъп за политически и економически решения. Благодаря. Благодаря, господин комисар. А сега ще трябва да отложим следващия въпрос, който беше предвиден, защото комисаря беше... не е в залата. И въпрос имаше също така към Сесилия Балмстрюм и тя не е тук. В такъв случай нека да запитам. Госп... Не искам да благодаря на комисаря Шпидла за неговите отговори и да посрещна тук комисаря Орбан. Искам да помоля комисаря Орбан да заеме мястото си. Благодаря. И нека да преминем към следващия въпрос. Това е въпрос от господин Поселт. И тук ще говорим за изучаването на език в граничните райони. Господин председател, дами и господа, ще говоря народния си език, защото аз съм комисар, отговорен за езиковото многообразие. И така, според член 149 в Европейския договор, съдържанието на обучението и организацията на образователната система са изключително отговорност на държавите членки. Така както беше посочено в същия този член, е, Европейския съюз може да допринесе за по-качествено образование, като насърчава сътрудничеството между държавите членки и, ако е нужно, като подкрепи техните действия в това поле. От друга страна, комисията вярва, че изборът на езиците, които се учат в училище в различните държави членки, трябва да взима предвид географското разположение на държавата и също така наличието на национални мълцинства. Това беше подчертано също и в изказването на комисията от септември 2008 когато се говореше за езиковото многообразие в Европа, езиково многообразие, което се превърна в общ ангажимент, в същото изказване се говори, че трябва да се подсилят усилията за да се увеличи броя на изучаваните езици, особено когато става въпрос за избора на втори чужд език, като се вземе предвид, разбира се, спецификата на съответната държава. И между възможностите за увеличаване на подобен избор, Европейската комисия предлага по-голям диалог между тези, които предлагат обучението и съответните училища, като, например, в тези преговори участват и Генерална дирекция Регио, т.е. за регионите, а също и съвместни проекти, твининг проекти с други страни. Различните обучителни програми трябва да подкрепят всички езици, които се говорят в Европейския съюз, включително езиците на мълценствата, а също така да, си, да подкрепя, има за цел да подкрепя мобилността на младите хора с цел да учат чужди езици. Европейското сътрудничество се изразява и в програма за дейности, като обучаване на младите и подсилване на тяхното социално включване чрез освояване на чужд език. Има също така специална програма, която беше изградена за периода 2007-2013 Франция и Великобритания. Целта беше да се изгради мрежа от училища в Европа с цел да се предложи на младите да изучават чужди езици, а също и да им се предложи информация относно различните специфики на бизнес сектора. Тук говорим за сума от 2,2 милиарда евро, която беше инвестирана в подобна програма. Друг пример е проект от друга част на Европа. Този проект беше разпределен в три подпрограми. Австрия, Чешката република, Австрия, Словакия и Австрия, Унгария. Проектът има за цел да подготви младите за различни трансгранични учения, дейности в Централна Европа, като най-вече им помогне да придобият различни знания, било то езикови, комуникативни и други. Цялата стойност на проекта е 191 000 евро. Има ли допълнителен въпрос, господин Посълт? Да, благодаря, господин председател. Вие сте един отличен пример за езиково многообразие, господин председател. Но аз бих искал да попитам господин комисаря напред дали проекта, който то спомена между Австрия и Унгария, както и между Австрия и Чешката република и Словакия, не би могъл да доведе до подобен проект между Унгария и Словакия. Това би било и полезно от политическа гледна точка. По-нататък смятам, че наистина е, в пограничните райони хората трябва да освояват е, е, езика на съседа, но не само в училищната възраст, а и в предучилищната, а и след завършване на училище. Благодаря за допълнителния въпрос, господин комисар. Благодаря за допълнителния въпрос, господин Посолт. По първия ви въпрос бихме могли да предвидим един проект между Унгария и Словакия. Стига такъв да бъде предложен на Европейската комисия. Ние с готовност е, ще разгледаме подобно предложение, за да намерим взаимоизгодни за двете страни решения. Що се отнася до втория аспект от вашия уточняващ въпрос, най-напред бих искал да подчертая, че през е, месец септември подехме инициатива за ранното чуждоязиково обучение. Инициатива, която ще действа няколко години и която вече жене успехи. В рамките на инициативата е, в държавите членки се води и кампания, насърчаваща родителите на деца между 2 и 6 годишна възраст да е, приучват децата си е, е, към интерес към чуждите езици. Що се отнася до освояването на знания през целия живот, е, така нареченото учене през целия живот, това е политика, която естествено ние подкрепяме. И много са проектите, които са предназначени именно за насърчаване на освояването на чуждите езици и възможностите за общуване между културите е, сред възрастовите групи, е, които са след училищна възраст. Както и е, за хората в неравностойно положение, за хората останали без работа, за пенсионерите. И а, тази наша насоченост а, личи не само от начина по който финансираме проектите си, а е и изрично формулирана в стратегията на комисията от 2008 година. Целта е всички граждани на Европейския съюз, не непременно и не единствено най-младите, да имат възможност да научат да освоят поне два чужди езика. Благодаря, господин Земка има думата. Бих искал да благодаря на господин комисаря за интересната информация, която ни предостави, но отговаряйки на зададения въпрос, господин комисарят спря вниманието ни върху учебните заведения, върху училищата. А в пограничните населени места има и читалища, и и висши, образова... висши учебни заведения. Например, има такова по полско-германската граница. И се питам, господин комисар, дали средствата, финансовите средства, които споменахте, не биха могли да подпомогнат и пограничните висши учебни заведения или университети в Европейския съюз. Господин комисар, доколкото тези университети са способни да разработят проекти, съответстващи на изискванията на програмите за освояване на умения и знания през целия живот. Програмите обхващат срока 2007-2013 2013 годината, доколкото бъдат внесени отговарящи на изискванията проекти, те ще бъдат финансирани. Вече редица проекти се финансират от Европейската комисия и в тях участват като партньори голям брой висши учебни заведения от целия Европейски съюз. Така че отговорът ми определено е положителен. Онова, което е от значение във всеки случай, е качеството на внесения проект. Благодаря, господин Рюбик. А благодаря, господин председател. Моят въпрос е такъв. Имаме много програми Еразъм и за студенти, и за млади предприемачите, дори и за журналисти. Не бихме ли могли да използваме тези програми е разъм за насърчаване на общуването в пограничните райони. Как мислите, господин комисар? Отговорът е да, определено да. Еразъм е, знаете, програма, която преди близо 20 години не се ползваше с особено одобрение в Европейския съюз. Виждате, 20 години по-късно тя е една от най-успешните в Европейския съюз. При посещенията си, а те са много, и не само в столиците, а и в редица от е, регионите е, в Европейския съюз, е, съм се убеждавал в положителното влияние, което оказват тези програми. Някой спомена връзките между университетите в Польша и в Германия. Аз с удоволствие си спомням, че при посещението си във Варшавския университет лично можах да се убедя в присъствието на един немалък брой германски студенти, изпратени в Полша по програмата Еразъм. За да се запознаят с полския език и с полската култура, за да придобият междукултурно, както го наричаме ние, знание. И нека в тази връзка припомня, че председателят на комисията Барозо спомена намерението си през е, предстоящите месеци да бъдат насърчавани онези инициативи, които утвърждават, насърчават младежката мобилност. Именно с цел насърчаване на междукултурния диалог. Благодаря. Благодаря ви, господин Орбан, за отделеното време. Благодаря ви за вашите отговори. Комисар Калас, моля да заповяда. Следващият въпрос е зададен от господин Николас Хонтис на тема, проявена от комисията небрежност при е, разследване на скандала, свързан с Сименс. Господин комисар има думата. Е, благодаря, господин председател. Комисията определено дава голямо значение на всички случаи на корупция на, всякъде е, в Европа. Трябва да кажа обаче, че що се отнася до скандала Сименс, редица въпроси които косвено или пряко засягат Сименс, е, що се отнася до този случай, е, въвличането на средства на Европейския съюз е всъщност ограничен. През е, последното тримесечие на 2003 година е, има злоупотреба с средства на Европейския съюз. Олаф, е, службата на Европейския съюз за борба с измамите и злопотребите, внимателно следи разследването. Вторият случай е за проекти финансирани от Европейската инвестиционна банка. По-настоящем разследването е свързано с е, процедури на обществ... за обществена поръчка. На трето място, пак е, с средства от Европейската инвестиционна банка и във връзка с възлагане на обществени поръчки, този трети случай се разследва по-настоящем от Олаф за да е, се определи дали възбудените подозрения за накърняване на финансовите интереси на Европейския съюз са достатъчно сериозни. В резултат от това предварително разследване, тази предварителна проверка, Олаф ще определи дали е необходимо да се започва производство. И на четвърто място Върховния съд на Испания е, излезе с решение през 2008 е, година за злоупотреби, в които потвърдение е участвал Сименс. И решението на Испанския съд уличава в злоупотреба няколко лица но трябва да се отбележи, че в случая Сименс е оправдан още от първоинстанционния наказателен съд на Мадрид, още на 22 юни 2006 година. Така че, както във всеки такъв случай, знаете, Олаф не е правоохранителен орган. Олаф разчита на съдействието на държавите членки. Държавите членки имат задължението да информират Олаф от там нататък Олаф внимателно наблюдава развитието на е, разследванията, на делата, е, в които по един или друг начин предмет са средства на Европейския съюз. Това е общото положение. Олаф, нека кажем, участва и по линия на международното сътрудничество в работата на, на много е, международни организации, противодействащи на финансовите злоупотреби в областта на хуманитарната помощ, например, и в други области. Що се отнася до подробности за конкретни случаи. Ако уважаемия депутат разполага с допълнителна информация, аз е, би го приканил да изпрати тази информация на Олаф, която е, без съмнение ще действа е, своевременно в рамките на правомощията си. Благодаря. Благодаря на господин комисаря. Господин Хонтас, благодаря господин председател. Господин комисар, в Гърция хората имат чувството, както се говори, че това е най-големият скандал с Гърция след войната. Сега се обяви второ съдебно решение от Германският конституционен съд, който което гласи, че бившият ръководител на Сименс Хелас не може да се екстрадира от Гърция. Което показва колко силен е отзвука на този скандал в Гърция. В този скандал е имало корупционни действия хората са плащали за да получават сделки по, публични, по обществените поръчки. Повече, ние знаем, че в повечето случаи става въпрос за проекти, където е имало съфинансиране с европейски средства. И ето пак вие ми отговаряте, по такъв начин, е, сякаш ние нищо не знаем. И казвате, дайте още материал и ние ще проверим. Искам конкретен отговор. Вие сте длъжни да пазите парите на донокоплаците. Какво ще направи комисията, за да може подобен род нарушители да а, бъдат изправени пред съда за нарушение на договорите? Да, като а, комисар, който отговаря за процедурата по освобождаване отговорност за изпълнението на бюджета, аз скоро ще застана пред парламента, за да а, ви уведомя за това какво се прави по а, стопанисването на средствата на Европейския съюз. Това е една а, много обширна тема. Вярно е, че има случаи на злоупотреба в редица проекти а, с финансиране. Ние, в, а, както и в Генерална дирекция Реджио и други а, дирекции на комисията, се радваме, и като се получи сигнал и трябва да ви уверя, че тези сигнали се разследват. Но какво се прави в една държава и какво се прави в друга държава са въпроси, които се определят съответната държава членка. ОЛАФ и службите, за които аз отговарям, не могат да направят нищо, за да се решат въпросите, касаещи решения за екстрадиции на конкретни лица. Благодаря. Благодаря. Минаваме към следващия въпрос, зададен от господин Мичел. Въпросът е контрабанда с цигари. Благодаря много уважаеми господин депутат, за този въпрос. Този въпрос ми дава възможност да обърна внимание на тази наистина огромна тема. Тя носи редица вреди на бюджетите на държавите членки и отново това е тема, по която държавите членки предприемат действия в а, своята компетентност, но сътрудничеството между тях е много важна. Олаф а, също има своята важна роля в а, борбата с международната контрабанда с, а, цигари. Ние в Олаф имаме ясна стратегия по този въпрос. Трябва да под подчертая, че на първо място ОЛАФ предоставя подкрепа и помощ на правоприлагащите органи, държавите членки и помага при координация на редица операции, като например операцията Дяволо през 2007 година за контрабанда на цигари от Китай. Също така а, Дяволо 2 със същата цел като първата. А, брат се проведи през септември 2009 година и така Олаф предоставя оперативни данни за, а, и прави оценка на а, заплахите. Това е област, в която особено изпъква значението на международното сътрудничество. Олаф а, нагледно показва нуждата от засилване на това сътрудничество. Трябва да кажа обаче, че имаше през изминалият петгодишен мандат на тази комисия два важни случая. А в тази връзка те наречения договор с Филип Морис и след това договорът с Japan Tobacco през 2007 година тези две много големи корпорации за тютюневи изделия приеха и признаха, че имат някои определени слабости по отношение на търговията с цигари внесаха значителни суми в бюджета на Европейския съюз. ние се, си сътрудничим а, с тях а, с много по отношение на борбата с контрабандата с цигари, защото това е и в тях ущърп. Но а, не а, всички подо, а, подобни корпорации са страни по такива споразумения. Ние си сътрудничим в тази твърде трудна област, но мисля, че с включване тези споразумения поне до някъде настъпи промяна в пейзажа и се забелязва проясняване. Що се отнася до даването под съд на граждани на трета държава, това е, е много важен въпрос. Това е едно от най-големите разследвания, провеждани на базата на подобен род споразумения. Има и много процесуални действия в този смисъл, но в Европейския съюз това е първият международен случай, в който има косвена връзка с а, контрабанда на цигари в а, Европейския съюз. Тоест, това е един вид световна а, координация и сътрудничество. Ще спомена и също така, че а, в а, Китай също се а, работи по този въпрос. За всички нас а, е, представлява интерес да се преборим с този порок. Благодаря, господин комисар. Като оставим на страни факта, че подобен род действия са във вреда на законните а производители на цигари, трябва да кажа, че половината от пациентите, които постъпват в болницата Сент Джеймс в моя регион, например, страдат от медицински състояния, свързани с пушенето. Тоест, те плащат акциз, но никакви пари не отиват за лечението. А, посочва се, че 9,5 милиарда евро са пропуснатите приходи от тази контрабанда с цигари. Не е ли време да се помисли от страна на комисията за въвеждането на един вид брегова охрана, която да реши този въпрос? Благодаря много. Неодавна посетих една държава на, в Европейския съюз. Там не е забранено пушенето и наистина се вижда каква е голяма разликата в Европейския съюз, където не е мирише на тютюнев дим, поне на публичните места така че предполагам това е най-важната стъпка за избягване на, на рисковете за здравето. Що се отнася до а, борбата с контрабанта на цигари, ние а, използваме всички а, служби, а, които а, могат, а, имат право и правомощия да работят това положение, но е много трудно да се а, заловят самите пратки. А, това а, е задача на граничната охрана на държавите членки. Аз посетих едно такова място, където а, има добро оборудване, с, с чиято помощ могат да се засичат такива пратки е, на контрабандни на цигари, но разбира се, това е в правомощията на държавите членки. Ние в а, комисията можем да помагаме и го правим, но да се а, залавят пратките, да се спират на граница, това а, е задача на службите в държавите членки. Благодаря. Благодаря. Господин Рюбик има думата. Благодаря ви, господин комисар. Всъщност има три причини за контрабанда. Нанси, стока и а, митническа документация. Сега, това, което знаем за финансите, дава ли ни възможност за прилагане на данъци върху финансовата сделка? Не върху самата стока, както обикновено, а върху, финансовата сделка – Примерно да речем това да се предвиди за страни като Швейцария. Благодаря ви. Да, съгласен съм, че това е много важен въпрос за данъчните власти. Ние в Европейския съюз имаме акцизи, значителни акцизи върху тютюна и тютюневите изделия. Поне това, което аз знам от опит, има споразумение с Филип Морис, с Japan Tobacco, и с други големи производители на тютюн и тютюнови изделия. Не знам за Швейцария. Мисля, че нямаме указания, че Швейцария се държи проблематично в тази област. В Европейския съюз всички страни признават заплахата от е, е, контрабанда с цигари. Ние, ако имаме някакви указания, ще влезем във връзка с е, швейцарските власти. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Господин Ханс Петер Марки беше заявил въпрос и за това е, бих искал да ви благодаря за отделеното време и за компетентните ви органи. А сега е, господин Шевчович трябва да вземе, да, да вземе местото. Питайте, пане комисари. Маме сте на вас. А, а, всъщност, е, първия въпрос е госпожа Мария Кутич. А, е, образованието в Европейската политическа стратегия. Е, господа членове на Европейския парламент, дами и господа, много ви благодаря за този въпрос, който е много уместен е, в наше време. Искам само да подчертая чадъра от Лисабонската стратегия. Е, от години насам комисията продължава модернизирането на своя дневен ред за висшето образование в Европейския съюз. Е, този дневен ред е, се съсредоточава върху три въпроса областта на учебните програми, финансирането и управлението. Учебните програми има за цел да засили процеса от Болония и да подобри образованието до 2010 година. Болонския процент не е инициатива на комисията, а на 46 страни в Европейския съюз – е, като комисията подчертава значението на този процес, защото е, той е, всъщност допринася за модернизирането на висшето образование. Искам да подчертая някои свързани с него инициативи и мога да спомена засилването на знанието чрез Европейски институт за иновации и технологии, сърчаването за признаването на дипломите и на професионалната квалификация в Европейския съюз, чрез европейска рамка за професионално обучение, за учене през целия живот, за кредити, издаване на дипломи, европейски кредити е, за професионално обучение. Изобщо е, висшето образование трябва да стане по-прозрачно, по-разбираемо. Проекта за класифициране и рейтинг на е, висшите учебни заведения в момента се изготвя. Комисията изтъква значението на пазара на труда днес и утре, и предизвикателствата, които носи това, особено за младите поколения. Необходими са нови умения, нови инициативи за работни места, създаване на бизнес форум на университети, за обмен на мнения и на опит, както в учебните заведения, така и в предприятията. За висшите учебни заведения има консенсус измежду участващите страни за това, което е постигнато от, сега, до 1999 е, година до сега. Проектът няма да приключи 2010 година, ще продължи до 2020. От гледна точка на комисията, процеса от Болония през следващите години трябва да насърчава подвижността във висшето образование – да се засили социалното измерение чрез достъп до висшето образование и да се наблегне на глобалното измерение, т.е. сътрудничество между университети в Европа и техните партньори по света. Благодаря, господин комисар. Госпожа Алия. Благодаря, господин комисар. За втори път имам възможността да задам въпрос и вие да ми отговаряте. Благодаря за вашият отговор. Ние сме напълно съгласни за това, че трябва да има такъв процес, болонски процес. Но ние трябва да се съсредоточим върху близкото бъдеще, а и не толкова близкото бъдеще, особено като се има предвид настоящата економическа криза, тази криза има сектори, които няма да могат да създадат нови работни места. Някои говорят за развитие на зелената, така да се каже, економика за бъдеще. Но, като си има предвид новата ситуация и тази нова економика, която ще се развива, как това ще се бъде отразено в проучванията, също така и в обучението, професионалното обучение, в образованието, например, в университетите и така и нататък. Особено сега, когато процесът от Копенхаген за професионалното обучение също стартира. Какво е вашето мнение по този въпрос? Uh, Мисля, че отново казахте много, много сериозни проблеми. Водят се дискусии в Европейския съюз. 79 милиона души имат само основни умения. И е, ние трябва да си поставим наши срокове до 2020 година. Например, със сигурност няма да имаме същата тия брой на работни места за, примерно, квалифицирани хора и други. Така че ние трябва да се подготвим и съответно да модернизираме нашата образователна система. И трябва да напреднем в нашите анализи, трябва да проучим какви ще са новите умения, които ще се търсят, за да можем да подготвим пазарната труда, особено сред младото поколение, но също така и във всички останали. И бихме желали да продължим с проучванията относно една стратегическа рамка за образование и обучение до 2020 година, а също и за сътрудничество в политиките и взаимообучение. Това е само част от рамката за обучение, която ние сме се наложили и бихме желали да продължим да търсим какви ще са бъдещите изисквания и кои ще са най- релевантните, така да се каже, умения, които ще се търсят до 2020 година. Благодаря. Благодаря. Господин Мичел иска да отговори. Благодаря, господин председател. Благодаря също така и на комисаря за отговора. Ясно е, че образованието е, зависи изцяло от правителствата и държавите членки, но може би комисията би могла да координира малко повече. И тук не може да става въпрос за сегрегация, така да се каже, че същинския апартеид в обучението. Бих могъл, например, да кажа, че в а, а, затворите, например, 75% едва ли не са, са зарязани така без никакви допълнителни образователни мерки. Бихте ли могли евентуално в Европа да направите, да изградите такива стандарти, да насърчите допълнителното обучение на всички? You, uh, you very... Започнахте въпроса си с много ясен анализ, че има едно разделение на компетенциите и в uh, заедостта. И естествено комисията е е, наистина се стреми да увеличи броя на хората, които са с по-големи компетенции, с по-големи умения. И също така да увеличи достъпа до качествено образование. Целта е, разбира се, да запазим възможността европейската економика да е измежду водещите и Европа да е качествено място за, живо, за работната ръка. Относно условията, които се предлагат на ученици, на студенти, които са от по- ощетени, така да се каже, среди. Разбира се, мислим и за това как да им осигурим по-лесен достъп до образованието в университетите. Госпожа Тикао. Благодаря, господин председател, господин комисар. 19% от младежите в Европа напускат училище и не може да има устойчиво развитие, ако няма инвестиции в обучение. До сега само 5 държави членки са инвестирали над 2% от БВП в научно-развойна дейност и обучение. Докато като цяло европейския бюджет в тази област като че е намален. Ще бъде ли допълнително намален този бюджет през следващите години? ако Европа иска наистина да запази своите лидерски позиции в това отношение, ние трябва да подкрепим научно-развойната дейност, обучението. Какъв е, какво е поведението и какви ангажименти е, Европейската комисия би могла да е, приеме, както и държавите членки, за да осигури тази лидерска роля и за в бъдеще? А, благодаря, вие сте напълно права, че Е значителен относителен дял от учащите се в Европа отпадат е, от образователната система. Ние се стремим към десетина процента до, до 2010 и очевидно е, че този показател няма да бъде изпълнен, понеже по-настоящем около 15% от учащите се отпадат преждевременно. И вие сте напълно права, разбира се. Това не говори добре за качеството на европейското образование. Права сте също така, че при днешните обстоятелства, е, свързани с държавните разходи, е, затрудненото финансово положение на е, бюджетите, през едните години е, споровете е, около държавните разходи ще продължават. Кои да бъдат приоритетите? Къде да бъде поставен акцентът? И вие правилно е, отбелязвате, че от страна на комисията винаги се подчертава необходимостта от адекватното и занапред финансиране на научните изследвания на иновациите и на образованието. Понеже само така, смятаме ние, ще запазим и увеличим конкурентоспособността си. Като подготвяме е, идните поколения научни работници за една високо конкурентна среда. Така че комисията и за напред ще призовава е, финансирането на образованието и на свързаните с образованието дейности, както и на научните изследвания, да остане на възможно най-високо равнище, дори при тези економически ограничения, с които се съобразяваме по-настояще. Благодаря. Господин комисар, госпожа Тикал има и втори въпрос за вас на тема достъп на младежите до качествено образование и по-нататък до пазара на труда. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо депутат, аз мисля вече наведох някои от аргументите, които е, смятам да употребя в отговора на този въпрос, още отговаряйки на първия, зададен от вас, но наистина темата, която повдигате е много важна и аз ще се опитам да ви дам допълнителна информация. Както знаете, е, съгласно 149 и 150 член от договора, отговорността за съдържанието и образованието и е, организацията на образователните системи е прерогатива на държавите членки. Държавите членки определят съдържанието на всички учебни програми в общото образование и в професионалното обучение. Комисията обаче разбира важността на повдигнатия от вас въпрос и насърчава по-нататъчно сътрудничество между държавите членки по линия на така наречената свободна координация. Програмата за освояване на умения и знания през целия живот предвижда и онези минимални изисквания, които подрастващите трябва да постигнат, за да бъдат готови за по-нататъчната си професионална кариера би следвало от тази гледна точка да гледаме и на вече споменатата стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и професионалното обучение до 2020 година. Сред приоритетите в първия цикъл на тази програма комисията включва усъвършенстването на основните умения почетене, е, математика, точни науки и намаляване на броя на отпадащите преждевременно от образователната система. Чрез Копенхагенския процес държавите членки все по-активно сътрудничат помежду си, за да обменят опит е, е, и подобряват връзките помежду си в областта на професионалното обучение – за гарантиране на по-високи възможности за трудова заетост. Повишаване на качеството е главен приоритет и в тази връзка се насърчава идеята за освояване на умения и знания през целия живот, така че европейската работна сила да бъде гъвкава и да може да се адаптира към променящите се пазарни условия. В програмата Леонардо да Винчи е, също има значителни възможности за получаване на достъп до пазара на труда. Както знаете, чрез програмата Леонардо да Винчи младежите могат да посещават от, за професионалното си обучение учебни заведения в други страни. Между другото, така научават и нови езици и освояват възможности да общуват с други култури. И разъм, разбира се, до сега най-вече говорим за Еразъм във връзка с университетския обмен, но от 2007 година по програмата Еразъм се подкрепя и стажуването на студенти при работодатели. От самото си начало това направление на програмата е особено успешно. През първата година от действието му около 20 000 студенти са стъжували в чужбина с участието на повече от 15 000 предприятия работодатели. И това е един от примерите за повишаване на възможностите за достъп до пазара на труда на завършващите образованието си младежи. Вече споменахме положителното въздействие на процеса от Болония за мобилността на студентите и сътрудничеството между висшите учебни заведения, поради което няма отделно да се спирам на това. В заключение бих искал да подчертая, че комисията отчита особените затруднения, пред които са изправени младежите, навлизайки на пазара на труда. А и Лисабонската стратегия за растеж и заетост е на дневен ред, както знаете, и както комисията, така и съветът отдават максимално значение на способността на младежите да намерят работа. През 2005 година беше прият младежкия пакт за повишаване на заетостта сред младежите и общо заето тяхната социализация. Първоначалните успехи обаче бяха по-нататък възпрепятствани от економическата криза, разразила се междувременно. И наистина младежите най-вече пострадаха от неблагоприятната економическа обстановка, понеже те обикновенно първи губят работата си. В съобщението си за заетостта от юни 2009 година комисията призова държавите членки и социалните партньори да направят необходимото, защото в тази тежка економическа обстановка младежите да получат достъп до високо качествено образование, професионално обучение и е, стажове. Госпожо Тикал, желаете ли да зададете уточняваш въпрос? Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за дадения отговор. Предвид економическата криза, младежите са особено затруднени в намирането на работа и могат да изпаднат в трайна безработица. Комисията би следвало да се постарае младежите да не изпадат в неравностойно положение от това, че някои работодатели изискват при постъпване на работа минимален стаж от 5 до 10 години. Какво мисли комисията по този въпрос? Благодаря, вие сте напълно права при сегашните обстоятелства и комисията и държавите членки трябва с особено творчество да, да подхождат е, към е, грижите за младежите, останали без работа, към тяхната преквалификация. И комисията работи в тясно взаимодействие с държавите членки, с техните експерти. И вниманието е насочено към три неща – първо, как през този период младежите да развият у себе си основните умения. Как да се уеднакви достъпа в максимална степен до качественото образование, как поначало да се повиши качеството на образованието. Това са предпоставки, благодарение които надяваме се младежите ще могат да се справят с сегашните економически трудности и да се подготвят за е, следващата трудова заетост, която надяваме се ще бъде създадена след преодоляването на кризата. Благодаря. Преминаваме към 30 въпрос е, самодейността или доброволчеството в спорта. Надявам се комисаря да бъде така добър да отговори подробно. Благодаря и много за този въпрос, защото дейността а, в а, третия сектор и а, изобщо доброволческата дейност е много важна за а, включването на всички а, в социалния живот а, и носи обща социална полза за всички. Това е един а, а, от видовете аматьорска дейност, която трябва да а, бъде призната. В различните сектори обаче има структурни особености и особено това е валидно при спорта. Доброволческата дейност по отношение на организацията и реализацията на спортни прояви има изключително голяма роля за подкрепа на цялата структура на спортната дейност. Дейността на доброволен принцип в областта на спорта непрекъснато се подчертава от страна на комисията. В своята бял книга от 2007 година за спорта комисията набляга, че това е един от основните подходи за насърчаване на а, спорта. Включително чрез мерки като проучване на добрите практики в доброволческата дейност и неправителствения сектор в Европа. Проектите се финансират чрез програмите Европа за гражданите и младеща в действие. През 2009 година започва инициативата за насърчаване на доброволческата дейност. Описват се тези практики във всички 27 държави. Ще се направи анализ на основните възможности, предизвикателствата след което ще се изготвят препоръки насочени към 27-те държави членки, спортните организации и други неправителствени организации. Очакваме тази инициатива да започне да се осъществява преди края на 2009 година, т.е. първите материали да започват да, да почнат да постъпват всеки момент. Това ще допренесе за по-нататъчната ни дейност, за насърчаване на доброволческата дейност и на инфраструктурата необходима за това в Европа. Комисията възнамерява да насърчава доброволческата дейност в спорта и в рамките на инициативата си за обявяване на 2011 година за година на доброволческата работа. А специално ще се обърне внимание на а, мисленето на а, въпроса с доброволческите а, услуги в а, спорта разработването на подобен род инициативи и политики очевидно имат своята полза за развитието на Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря, особено за това, че спомена с Бялата книга. Аз приветствам това, но искам да ви припомня, че затластяването е основен проблем в Европа в момента. 22 милиона, сочат данните, са децата в, в Европейския съюз, които са с наднормено тегло. А, а тъй като наднорменото тегло в детска възраст има пряка връзка с, с същото състояние на, в зряла възраст, как възнамерявате да направите връзка между дейността за насърчаване на доброволчеството в спорта и борбата с затластяването. Дали има възможност за някаква просветна програма, която а, вашата а, а, подопечна част от администрацията да може да реализира. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви много а, за това, че поставяте тази много важна тема. Там се очертава я е връзка с следващия въпрос. Съгласен съм на 100% с вас наднорменото тегло при децата и после затластяването при възрастните са сред най-неотложните проблеми, които трябва да се справи Европейския съюз. После ще говоря за вече осъществени проучвания и оценки по тази тема. От тях става ясно, че това е двустранна а, система. От една страна трябва да се насърчава дейността в училищата и сред а, хората в зряла възраст, от друга страна да се обръща нужното внимание на насоките за хранителната стойност на хранителните стоки. Някои изследвания казват, че през 50-те години сме потребявали повече а, калории, повече мазнини, но не сме имали затластяване. Отговорът е, че тогава хората са а, се движили много повече. И е ясно, че не можем да спечелим битката с наднорменото тегло само чрез препоръки относно хранителния режим те трябва да се съчетават с двигателен режим. А в тази връзка, вие знаете, Европейския съюз все още чака да получи реални правомощи в областта на спорта. Изчакваме да приключи процеса на ратификация на Лисабонския договор. Тогава комисията ще проведе широк кръг от консултации с всички заинтересовани страни и ще изготви а, позитивни инициативи, които да се радват на широка подкрепа. Но приветствам подобен род запитвания, за да помислим как може да повлияем в положителна посока на поведението в това отношение сред а, децата и младежите. Например, да повишим броят на часовете по физическа култура в училищните програми. Сигурен съм, че ще имаме много важни и положителни резултати. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Харкин. Господин комисар, казахте в отговор на господин Елът, че има ясна економическа и социална полза от доброволческите услуги. Казахте, че 2011 година ще бъде и на година на доброволческия труд, тогава ще ви попитам защо предложението ви за бюджет за тази дейност е само 6 милиона. В добре на доброволни начала това, начала това означава, че е безплатно, но това не е причина а Европейската комисия да не влага никакви средства в подкрепа на 100 милиона доброволци в Европа. Аз съм убедена, че финансовите средства в сегашните предвидени суми са далеч недостатъчни. Какво мислите, господин комисар? Благодаря ви, госпожо депутат. Аз се консултирах с а, шефа на моя кабинет, за да бъда максимално точен в отговора на вашия въпрос. 8 милиона евро а, които са в бюджета до, са, до края на а, годишния период, а мисля, че можем да започнем веднага и използвайки добре тези средства, можем да подчертаем ползите от доброволческия труд, ползата по отношение на обществото и по отношение на обществените и на културните и на спортните дейности. Се надявам, че с тези пари ще можем да постигнем целите, които вие посочвате в писменото си питане. Благодаря. Благодаря ви. Следващият въпрос също се отнася до спорта. Той е внесен от Брайан Краули. А, отговорът ще бъде за бялата книга за спорта господин комисар, господин председател. Мисля, че този въпрос в известна степен се о, намери своя отговор в предното ми изказване, а именно как можем да обединим дейностите по подобряване на хранителния, двигателния режим, да подобрим начина на живот и да включим тези аспекти в националните политики. Трябва да подчертая а, бялата книга на а, комисията, а, която подчертава връзката между намаляването на движението, на двигателното натоварване и а, нарастването на проблемите с наднорменото тегло и оттам значението се обръща повече а, внимание на подкрепата за спорта. Това са области, в които комисията помага на, на държавите членки да обменят информация, идеи Както знаете, е работна група заседава минимум три пъти годишно чрез програмата за обществено здравеопазване. Комисията помага на местни мрежи, които са насочили своите усилия към младежите. Да се върнем към Бялата книга за храненето. Трябва да подчертая, че в този документ се обръща особено внимание на ролята, която могат да играят частния сектор и неправителствения сектор, за да се преборим с нарастването на нивата на наднормено тегло държавите членки поемат ангажименти, опирайки се като на платформа на този вид стратегически разработки в усилията си да а, прекъснат тази тенденция и да обърнат нейната посока. Тъй наречената концепция за полезно за здравето действие – се, насърч... се а, лансира идеята за изграждане на тези мрежи. По-конкретно в рамката на... в седмата рамкова програма и в програмата за обучение през целия живот. Насоките за физическо движение, приети през 2008, също могат да се приемат като стъпка за подобряване на осведомеността на граждането за важността на доброто съчетаване на, а, с физическо натоварване и до подобряване на хранителния режим. По отношение на бъдещите мерки ще се съобразим с бюджетните насоки, подготвителните документи за 2008 година вече са на лице и 60% от разпределените средства вече са реализирани в тази област. Благодаря, господин Краули. Благодаря ви. Искам да благодаря на господин комисар за отговор. Това беше е, с подобен въпрос, но имаше друг ъгъл. Вие говорихте първо за работната група, която обсъжда условията за, на хранителния режим и така нататък. Но също така е, рекламната дейност. Е, знаете, че спортът е свързан с рекламиране на редица хранителни доставки, които могат да бъдат доста а, вредни. Тези хора, които искат да тренират, използват кон- кондензирани напитки, които съдържат хормони за ускоряване на а, растежа и други напитки, които се продават, а, като се рекламира, че им дават, придават допълнителна енергия, но всъщност са много вредни. Нека да насърчаваме и онези, които не са професионални а, спортисти и не са застрашени от допинг, също да внимават и да не приемат такива добавки. Благодаря ви. Да, наистина много правилен аспект придавате. Ако отидете в зала за фитнес до а, самите машини, ще видите най-различни напитки, а, които се рекламират като а, енергийни напитки, диетични напитки. Това е голям бизнес. Напълно прав сте, според мен, че трябва да внимаваме изключително много. Трябва много да обмислим начина по който да действаме в тази а, посока, така щото да имаме добро равновесие. От една страна да даваме е, добра а, добър набор от различни продукти, необходими за спортистите, от друга страна добра информация за това какво поемат тези спортисти. А, мисля, че това а, особено а, добре би се а, постигнало чрез а, а, добри осведомителни кампании за съдържанието на тези продукти. Освен това, да, по отношение на нивото на защита тези, на потребителя, тези а, продукти трябва да бъдат много добре етикетирани и да бъде означено съвсем е ясно какви са рисковете, какви са негативните последици, които би могло да доведе тяхното поемане. Мисля, че ползотворните резултати от тренировките и спорта могат да бъдат напълно унищожени от вредните, причинени от подобен род продукти. Благодаря. Сега последният въпрос към вас от господин Качин. Той се отнася до затрудненията пред Словенският театър в Терест. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на почитаемия член за въпроса. Ние се опитваме да изследваме всички възможности, за да се окаже помощ, да се подобри положението на този театър. Трябва да започна като подчертая, че общностното е, действие в областта на културата е, се основава на член 151 текст е, и се насърчава сътрудничеството между държавите членки в оказването на действия, но все пак решението за отпускане на средства на културни институции е от е, компетенциите на държавите членки, комисията може да повлияе по някакъв начин интеркултурния диалог и насърчаването е, на културното разнообразие е наша ключова цел и много транснационални проекти могат да получат е, подкрепа по различни културни програми. Целта е да се насърчи творчеството и мобилността на творците, е, обществен достъп до културата, разпространението на изкуството и културата, междукултурния диалог, е, познанието на историята на народите от Европейския съюз. Е, само проекти с европейско измерение могат да бъдат финансиране, което означава 3 или във вашия случай 6 организации от е, държави членки, които участват в проекта и оперативни а, е, а, е, средства за определена институция могат да бъдат отпускани само ако поне седем държави участват в културната програма трябва да се посочи, че комисията разработи стратегия за насърчаване на многоязичието в Европейския съюз, което е, покрива официални регионални езици на младсинствата и на мигриращи общности. Е, и е, всъщност нашия ангажимент подчертава, че комисията оказва съдействие на всички езици, които се говорят в общността, включително езици на младсинствата. Тази стратегия се прилага в близко сътрудничество с държавите членки, но все пак е, решени, при решенията се спазват националните езици. Насърчаването на изучаването на чужди езици и езиковото разнообразие е част от програмите за обучение през цял живот. Създават се европейски проекти и мрежи за насърчаване на всички езици, които се говорят, включително езиците на младсинствата. В допълнение мога да подчертая, че защитаването на лицата, които принадлежат на младсинства, се поддържа чрез европейски фондове. Ние използваме всички е, юридически инструменти, за да насърчаваме хората, включително и тези, които принадлежат на младсинства, и да се борим против дискриминацията. Ние се борим за защита на основните права, е, за да няма дискриминация. Господин Качен, искате ли някакво допълнение? благодаря ви. Господин комисар, благодаря ви за отговора. Като цяло това е отговор на въпроса, но това не е принципен проблем. Става въпрос за конкретен проблем. Комисията смята, че всъщност това е от правомощите на държавата членка, но този Европейски парламент смята, че нещо не действа както трябва в Италия. И заради това тук ние трябва да е, обсъждаме резолюция, е, която е, се намесва в работите на Италия. Комисията не смята, че това е от правомощията на националната държава. Обаче ние като мнозинство смятаме, че трябва да се занимаем и с този въпрос. Въпрос за младсинствата не е само въпрос е, за правата на гражданите, но това е и задължение. Задължение на държавата да защитава е, младсинствата. Европейския съюз е против дискриминацията и се бори срещу дискриминацията, но нито едно мълцинство не може да оцелее, ако няма положителна дискриминация. Мълцинствата изискват повече политическа, морална и финансова подкрепа, за да оцелеят. Това е положителната дискриминация и в този случай, господин комисар, институция е създадена от така наречената държава и работи от 50 години и цялата история се повтаря ежегодно и в края на дадената година няма средства. А, напоследък имаше и политически натиск, както вие знаете. Ние, ние трябва да оцелеем и е, ни трябват конкретни финансови мерки. Господин комисар, благодаря ви. Чудесно разбирам вашето безпокойство, обаче знаете, че в комисията ние трябва да спазваме и ясни правила, които са създадени за отпускане на средства и за е, възстановяване на разходи. И за това в моя отговор се опитах да ви обясня как ние на европейско ниво можем да подкрепим словенския театър. Единственият начин, по който комисията може да ви окаже финансова подкрепа, е ако администрацията на театъра влезе във връзка с съседи и участва активно в културни програми при сегашните условия. Това би било постижимо и аз мисля, че ще бъде от полза не само за този театър, но и за други партньори, с които можете да сътрудничите за в бъдеще, защото само при тези условия комисията може да е, окаже конкретна финансова помощ при ясно описаните е, условия за европейско сътрудничество. Както знаете, ние нямаме специален бюджетен ред за подобни проекти. Аз чудесно разбирам, че дискусията много често е много напрегната, защото засяга нацията, националността, езиците и затова Европейски парламент е чудесно място за обсъждане на този въпрос. Както вие подчертахте в допълнителния ви въпрос. Благодаря на комисаря. Колеги, времето за въпроси към комисията изтече, така че още веднъж благодаря на комисарите и се надявам да сътрудничим така добре за напред. Благодаря ви. comisión y de conformidad con el orden del día. Преминаваме към следващата точка.